Mes chers collègues, bonjour! Здравейте, уважаеми колеги! Здравейте, господин Вандеркамп! Нали всичко е наред? На време сме? Според френския обичай обаче имаме 15 минути закъснение, възможност за такова, така че надявам се всички да се чувствате добре. Ако нямате възражение, приемаме дневния ред. Не виждам възражения всеки случай. Съобщенията на председателката. На първо, на първо място обратна връзка за последното заседание на а, председателския съвет. Съвета на председателите на комисии. Всъщност понеделник е днес, за това няма да предоставя тази информация сега, а първо на координаторите. Извинявам се, за останалите ще трябва да изчака до утре. И така. Одобрение на протоколите от заседанията 31 август от заседанието на 31 август. Няма възражение. Приемаме го и така съобщение на председателката. Съвсем накратко организираме първото събитие на нашата комисия по транспорт с гражданите на 11 октомври. За първи път в е, Европейския парламент комисията отваря вратите си и ще проведе демократически дебат, демократичен дебат с всичките граждани, които дойдат и тази конференция ще бъде излъчвана по Twitter, в други социални мрежи, така че се надявам да можете да се включите в това представяне на Европейския парламент и да бъдете всички тук. Не се а, колебаете преди 26-ти да а, споделите кого искате да поканим. А, че утре ще бъде и господин Бар тук и ако а, може тогава да преминем към следващата точка от нашия дневен ред и това е време за електронно гласуване. Затова ви моля да извадите своите карти, за да проверим, че а, дали има кворум. Le vote est ouvert. Начало на гласуването. Край на гласуването. И имаме необходимия брой депутати в залата. Така че продължаваме веднага с гласуване за Международното управление на океаните. Доклад на госпожа Монтеро. Non, ça Но, сава. Але, commence. Заповядайте тук. Започваме. Виждате веднага, че съм в чудесна форма аз. И можем да започнем веднага. Първи компромис. За. Против. Въздържали се. Компромис едно се приема. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Изменение 12 се приема. Изменение 13. За. Против. Въздържали се. Изменение 13 се приема. Изменение 14. За. Против. Въздържали се. 14 се приема. 16. За против, въздържали се. Изменение 16 се приема. Изменение 18 за, против, въздържали се. Ще проверим с електронно гласуване. Виждам, че всички са в чудесна форма, като мен. Затова отварям гласуването, начало на гласуването, край на гласуването. Изменение 18 се приема. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 27. За, против, въздържали се, изменение 27 се отхвърля. И изменението на господин Капуто. Здравейте и на вас, господин Капуто. Изменение 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се изменение 29 за. Против. Въздържали се. Изменение 29 се отхвърля. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Компромис 3 се приема. Изменение 37 за. Против. Въздържали се. 307 се отхвърля. Компромис 4 за, против, въздържали се. Компромис 4 е прият. на изменение 5 за, против, въздържали се. 5 се приема. 6 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се. Компромис 7 се приема. Изменение 54 за. Против. Въздържали се. 54 се приема. 60 за. Против. Въздържали се. Изменение 60 се приема. Изменение 61. Да, кажете, господин Вин Вандеркамп, искате да проверим 60. Добре, начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение 60 се приема действително. 61 за. Против. Въздържали се. 61 се приема. 62 за. Против. Въздържали се. 62 се приема. 63 за. Искате да проверим 62? Добре, начало на гласуването. Край на гласуването. Подобно на миналия път. 32 ма за... 32 е, гласувани ли приема се? 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се,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 Край на гласуването. 33 гласували, 31 за. Поздравление, госпожо докладчик. С голямо мнозинство се приема вашия доклад. Продължаваме с гласуването. Преминаваме на гласуването за адаптирането към членове 290 и 291 от договора с функционирането на Европейския съюз на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи изпълнената процедура по регулиране с контрол. Нашият докладчик е господин Георг Майер. Да започваме. Ще гласуваме по един блок от изменения от 44-то до 98. Кой е за? Против. Целият блок от изменение се отхвърля. изменение 99 за сега сме на 99-то. За, против, въздържали се, изменение 99-то се приема. Сега гласуваме от 1 до 43 в блок за, против, въздържали се. Ще проверим с електронно гласуване, защото не стана ясно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменения от 1 до 43 се приемат. И така, продължаваме. От 109 до 7. Гласуваме в блок за. Против въздържали се, приемат се. Амонмент Сонс. Ки? Изменение 111. За. Против. Въздържали се. Изменението се приема. Преминаваме на 112. Изменение за. Против. Въздържали се. 112 се приема. 113 за, против, въздържали се. Изменение 113 е прието. 114 за, против, въздържали се. Изменение 114 се приема. 115 за, против, въздържали се. 115 се приема. 11 изменение за, против, въздържали се. 11 е прието. Сега гласуваме заедно 118, 119 и 20. За, против, въздържали се. Приемат се тези три изменения. Изменение 120 за, против, въздържали се. Приема се. Измени 121. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 30. Извинявайте, общо гласуване по целия текст. Господин Гомиш, имате думата. Извинете ме, госпожо председател, може би бъркам, но ми се струва, че не гласувахме на не гласувахме от 101 до 106, защото вие казахте да гласуваме до 98, после гласувахме 99 и фактически ми се струва, че пропуснахме а, изменения от 100 до 106. Господин Гълниш, като обяви гласуването в блок, беше от 44 до 98 е от 100 до 106. Ставаше въпрос за целия а, блок. Извинявайте, но ми се стори, че не споменахте 106. А, добре, що ме е така. Реувро Начало на окончателното гласуване по текста с така приятите изменения. Край на гласуването. Докладът се приема с 22 гласа за и един въздържал се. Благодаря и продължаваме нататък. Край на електронното гласуване преминаваме към доклада за ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия. Това е едно становище за а, Водещата комисия ИТРЕ, нашата докладчица Изабела. Здравейте! Ще дам думата на вас, после на докладчиците в сянка и след това на всички други колеги, които искат да се изкажат. Няма да пропусна и представителя на комисията и ще ви дам накрая думата да направите заключение. Заповядайте, госпожо докладчик. Грация през благодаря, госпожо председател, драги колеги. Сегашната стратегия има за цел да ускори иновациите в сектора на чистата енергия. Прехода към по-чисти енергийни източници е много важна за Европа, особено след постигането на споразумението от Париж за климата. Ние винаги сме се борили на първа линия срещу измененията в климата, като се развиват възобновяемите източници, както в индустриалния сектор, така и в сектора строителство и транспорт. За да останем световен лидер, предполага да се стимулират частните инвестиции, като се създават благоприятни пазарни условия за иновациите. Трябва да се подобри достъпа до европейските фондове за новите технологии, за да се прекратим прилагането на старите технологии, а също така и за разкриването на нови енергийни източници. Европа трябва да си сътрудничи както с държавите членки, така и с малките и средни предприятия, за да запази своето лидерство в инициативите, заложени в споразумението от Париж. За да се постигнат тези цели, обаче, трябва да се съсредоточим върху сектора на транспорта, който е освободен от необходимостта да участва в усилията за намаляване на емисиите. Започвайки с една по-устойчива, интелигентна мобилност, като се преминава към електромобили и автономни автомобили, ние ще спомогнем и за постигането на, на тези резултати. Също така трябва да се подобри сигурността на движението. И в заключение искам да кажа нещо свързано с туризма. Свидетели сме на увеличаване на броя на туристи всяка година, но достъпът до обществения транспорт от страна на туристите е много ограничен. Ето защо акцентът трябва да бъде върху тази област, за да се постигне устойчив туризъм. Очаквам вашите коментари и се надявам, че един толкова важен сектор като транспорта може да играе важна роля в усилията за разширяване и използването на чиста енергия. Давам думата сега на госпожа Кол. Благодаря на докладчика. Разбира се, транспортната политика е много важна. Наскоро Сметната палата публикува доклад за публикуването на енергията и за емисиите. Според сегашните прогнози трябва да постигнем повече напредък, за да постигнем целите за 2030 и за съкръщаване на емисиите и така е, трябва да се насърчи използването на чиста енергия. хубаво е, че е, комисията дава своя принос е, към водещата комисия. Климатичните изменения са проблем и е много важно да предприемем бързи действия и да ускорим прехода към конкурентно ниско нисковъглеродна економика. Това е и възможност за Европа. Ние е, трябва е, да работим повече по качеството на въздуха и да създадем повече възможности за МСП. Европа е световен лидер в разработването на енергийно ефективни решения за индустрията и индустрията, но много аспекти, в много аспекти има изоставане. Възобновяемите енергийни източници стават все по-конкурентно способни и увеличават дела си в производство на електроенергия, но трябва да се намали използването на изкопаемите горива в сградите. Трябва да направим така, че градовете и регионите и фирмите да могат да се конкурират, да се увеличат инвестициите, да стимулираме съответна бизнес среда, така че да помогнем на МСП. За тази цел е необходимо устойчиво финансиране. Необходими са инвестициите, и новаторството е много важно. Това трябва да се подчертае в доклада. В рамките на програмата за по-доброто нормотворчество комисията а, отчита ролята на транспортните системи. Те, тези системи са огромно предизвикателство и потенциал, ако искаме да съкратим емисиите във всички държави членки. Това предполага новаторски енергийни решения, разбира се, цифрова, цифрови новаторство. Електромобилността е област, в която има нужда от повече новаторство за разработване на е, ново поколение електромобили, по-кратко време за зареждане, по-дълъг е, пробег. Е, това е необходимо, за да се засили доверието на потребители. Ние трябва да дадем подкрепа, за да се реализира тази цел и да преминем към ниско въглеродна економика. Всичко това, разбира се, предполага по-интегрирани системи за градски транспорт, използването на цифрови технологии. Ще разчитам да работя с докладчики другите докладчи в сянка. Благодаря. Давам думата на ЕКАРЕ. Госпожо Фостер, ще вземете ли думата от името на ЕКАРЕ? Не. Пред, преминавам към Алда и давам думата на господин Телев. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, колеги. Най-напред искам да извиня колегата Радиуш, е, той полетът му закъсня. Това е недостатъка на отдалечените региони и той ме помоли да представя възгледите му. Уважаеми колеги, най-напред искам да благодаря на госпожа Демонте за доклад, който отразява проблемите на транспортния сектор и прехода към нисковъглеродна економика. Приветствам съобщението на комисията и предложените мерки за създаване на инструмент за чист транспорт. Новият подход, който ще свърже енерге... енер... технологии в областта на енергетиката и транспорта, не, мога да, не може да не бъде приветстван. Искам да подчертая, че селските планинските отдалечените региони не са включени в доклада. Използвам тази възможност да призова Европейската комисия да съсредоточи наличното финансиране по-категорично в взаимно свързани стратегически области, като електромобилност и интегриран транспорт, не само в градските райони, но и в селските региони, които отново биват пренебрегвани. Приветствам идеята за стратегически дневен ред за научни изследвания. Целта е да се ускори да се ускорят научните изследвания в транспортния сектор, проектите за градските райони са добре обхванати, акцента трябва да бъде върху селските региони и транспортния енергиен потенциал. Комисията представи новата идея интелигентни села, където не се предлага еднотипен подход, вниманието е насочено към потребностите на отделните области. Това също трябва да се отчете. За да се подобри качеството на живот в селските райони, ние трябва да обменяме по-добрите практики, в това число интелигентни и интегриращи проекти. Трябва да се насържат връзките между градските и селските региони. Най-сетне, госпожо председател, искам да подчертая, че единственият начин да запази младите хора в селските региони е да им осигурим нови възможности, нови работни места, добри транспортни връзки с градските региони и да разработваме цифрови решения, в това число широколентов интернет. Това е което колегата Радош искаше да каже. Благодаря, господин Теличка. Господин Крамер, имате думата. Благодаря на докладчика, благодаря и на докладчиците в Сянка. Господин Еко не е тук, но аз ще направя един коментар. В градовете, в градовете се отделят 70% от вредните емисии за климата. В транспортния сектор мисиите се увеличават и ам, трябва да се предприемат мерки да се спрат измененията в климата. Освен това, всички транспортни министри на Европейския съюз на 5 октомври 2015 стигнаха до ам, едно мнение, че ам, трябва да се предприемат действия в големите градове, така че в тях да няма движение на товарни камиони. Представете си Париж, Берлин и Лондон без товарни камиони и емисиите ще паднат значително. Трябва да се предвидат така наречените cargo bikes, да бъдат субсидирани. С тях могат да се е, пренасят е, товари и градовете ще останат чисти. Германия, за съжаление, е негативен пример в това отношение. Има стойности, които са задани от Европейската комисия в рамките на законодателен акт, но тези стойности не се спазват. Но ако заместим камионите с Cargo Bikes, нещата ще се подобрят. Електри... Електрическата мобилност е много добра тема. В 95% от случаите става въпрос само за определени видове определени видове автомобили. Преди 45 години беше казано, че а, автомобилите убиват нашите градове. Електрическите автомобили трябва да се захранват от електричество от ВИ, но това не е така. Не трябва да намалим само емисиите, но и броя на автомобилите. В Германия имаше един министр, който беше много консервативен, отговаряше за транспорта и каза, че има решения, като се взима автобус, кара се колело, ходи се пеша, когато говорим за разстоянието около 6 км. Има проблеми в ЖП сектора. Берлин-Бреслау, 300 км са част а, от една мрежа, която не е изцяло електрифицирана за германското правителство няма проблем да дадат 4 милиарда за електротомобилите, но а, имат проблем да финансират проекти, свързани с цялостно електрифицирана ЖП мрежата. Трябва да се види кои проекти могат да бъдат съфинансирани и ми се ще комисията да обръща повече внимание на а, тези въпроси да следи за правилната посока и да се инвестира в, по правилен начин в електромобилите. Благодаря ви. Грация, президенте. Благодаря. Искам да благодаря на колегата Изабела за работата, която върши по това досие. Много важно досие. Става дума за новаторството в областта на чистия транспорт. Става дума за бъдещето на Европейския съюз с ниски емисии и нашата комисия в предните редици на усилията в тази област. Разбира се, стимулирането на новаторството не може да преминава само през научните изследвания. Направени са сериозни усилия там, но е необходимо усилията да бъдат вградени в индустриалната тъкан на Европа, като се осигурява взаимодействие между енергетиката и производството, така че да направим по-реална перспективата за нова индустриална резолюция. Новите работни места, свързани с устойчивостта, са вече реалност – може би в Европа малко изоставаме и трябва да положим допълнителни усилия, особено в областта на интелигентния транспорт. Именно в този сектор трябва да бъдат насочени повече средства от страна на комисията и необходимо е да се осигурят повече средства за финансово подпомагане като по този начин се мобилизират и частни инвестиции. Благодаря. Обръщам се към Европейската комисия. Господин Голниш, извинявайте, не ви видя. Госпожо председател, няма да бъда дълъг. Темата е изключително важна и интересна. Искам само да повдигна един въпрос, който според мен трябва да бъде повдигнат за, във връзка с емисиите от а, транспорта. А, тук се насърчава използването на електромобилите. А, емисиите от традиционния транспорт са сериозни. Електроенергията, както знаете, не е източник на енергия, средство, следователно трябва да се произведе. Ел електроенергията се произвежда в тецовете, не винаги е, има положителна характеристика от гледна точка на емисиите. Тя, електроенергията, се произвежда, електроенергията се произвежда и в АЕЦ, срещу които има съпротива поради опасностите, с които тази ядрена енергетика е свързана. Трябва да бъдем реалисти в своя подход. По-конкретно в връзка с региона на Париж трябва да се види кои, кое може да осигури по-голяма ефективност на транспорта в Париж, за да се избегнат задръстванията, загубата на време, да се намали изнервеността и агресивността на населението. Това е което исках да кажа. Благодаря. Благодаря и аз, казва председателката. Обръщам се към комисията и ви давам думата. Много е важно да се прочете наименованието. Говорим за е, иновации в чистата енергия. Те не са кой знае колко много. Вятър, слънце, които, от които няма емисии. Това са чисти източници на енергия. Е, вярно е, че дебата в Европа е, се насочва към електромобилите, само че производ... не разполагаме с достатъчен капацитет, например обучеността на работещите там. Имаме различни е, е, енергийни източници, имаме нужда от съответен енергийна структура. Утре Утре ще говорим за бъдещето на транспорта, но МПС на бъдещето няма непременно да бъде е, е, електрическо, но когато говорим за МПС, те ще бъдат и автономни връзката между транспорта, околната среда и енергетиката е много интересна. Господин Капуто, вие сте прав, когато говорите за истински инвестиции, защото ако днес не направим реални инвестиции в, нов... в новаторството, няма да подготвим бъдещето, нито ще помогнем на бъдещите поколения, които ще е, искаме да наследят една по-доб... един по-добър свят и по-добри е, превозни средства. Давам думата на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия благодари на госпожа Демонте за изготвено е, доклад по съобщението на Комисията за чиста енергия и иновации. Комисията подкрепя инициативата и приветства приноса към съобщението. Гражданите трябва да имат достъп до нисковъглеродни решения и това е част от от амбициите на комисията да насърчи иновациите е, с цел производството на чиста енергия. Ускоряването на иновация в областта на чиста енергия е нещо, което не е заложено само в съобщението на комисията, ами е, е включено и в работната програма прията през 2017 година, както и в програмата Хоризонт 2020. В енергийния пакет също е отредено достойно място на иновациите в областта на чистата енергия. Има и редица инициативи от страна на съвета. Комисията ще продължава да подкрепя електромобилността, както е, и да насърчава по-чистият е, транспорт в е, градовете. В рамките на Хоризонт 2020 и работната програма 2020 ще се изготвят пътни карти и всички инициативи обхващат и селските райони. На следващо място Управлението предвижда координиран подход между държавите членки и заинтересованите страни, що се отнася до всички бъдещи инициативи, свързани с иновациите за в областта на чистата енергия. Благодаря ви. Госпожа Демонте. Благодаря. Искам да благодаря на докладчите в сянка, на колегите и на комисията за изказванията бяха повдигнати интересни въпроси, свързани с създаването на нов бизнес модел, с, създаването, с насърчаването на инвестициите в чиста енергия. И както беше казано в първоначалния ми доклад, това е свързано е, и с повишаването на заетостта в областта на иновациите. Разбира се, имаме нужда от е, нова система – нова ангажираност от страна на потребителите и под, е, но също така и участието на малките и средни предприятия, на и големите. Трябва да се насърчи достъпа на нови участници на пазара. Споделям Споделям казаното от колегата Теличка за това, че е необходимо да се инвестира в отдалечените селски и планински региони. Ако имаме свързани услуги, ще помогнем на тези зони и ще успеем да се преборим с обезлюдяването им. Разбира се, трябва да се обръща внимание и на транспорта на стоки и на транспорта на хора. Инвестициите трябва да се правят чрез ЕФСИ и накрая припомням, че чистата енергия не е само енергията, която се предоставя, трябва да вземем предвид и начина по който се произвежда, защото е електроенергия, произведена с, с изкопаеми източници, не е чиста електроенергия. Благодаря на всички колеги за участието. Ще съвсем скоро пак ще проведем заседание. Благодаря. Срока за внасяне на изменение 4 октомври, 12 часа на обяд. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Доклада в името на човешкия живот, повишаване на безопасността на автомобилите в ЕСА. Господин Кох, имате думата. Приоритетна тема. Цифрите са невероятни. Става дума за 120 хиляди души всяка година, които за съжаление загиват по пътищата. Един, всеки загинал по пътищата е свързан и с седем ранени. Без повече предисловие давам думата на господин Кох, е, след това докладчите в сянка и накрая на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател, за уводните ви думи. Уважаеми колеги, миналата седмица на, е, в рамките на един ден трима, три товарни камиона е, са предизвикали пътно происшествие на магистралата. Е, близо до там, където е, живея, през нощта един товарен е, камион се преобърна и водачът му загина. Ако имаше асистент, заложен в системата, той щеше да оживее. Ние сме на правилния път, а, когато говорим за това, че се предвиждат пътни асистенти за някои видове автомобили. Измененията бяха внесени от а, различни колеги от политическите групи. Някои от тях се допълват и аз ги а, обхванах в моите компромиси. 226 са измененията. От НП са повечето, 52 са от СИД, 31 от АЛД, 10 от ЕКР, 20 от Зелените, 23 от Левите, от 13 от е, ИНФ. Аз съм внесъл 16 изменения поради неточния писмен превод от а, а, английски на немски, как, стои, как стоят нещата с румънския текст, не знам. В, ще дам пример с системата за предупреждение – в английския вариант е, е различна тази система, защото тази система, която имам предвид, е свързана с сменяне на пътната лента. 32 са компромисите и ам, те обхващат над 150 от предложенията за изменения. Много колеги имат различни идеи, за които им благодаря и аз мога да ги подкрепя. Конкретно, първо, има души, що се отнася до това да се вземат предвид хората с с увреждания. На следващо място. Опазването на данните трябва да играе много важна роля. Важно е да се събират данни, които да доведат до а, предотвратяването на бъдещи ПТП, но а, все пак трябва да има правила за използването на тези данни. На следващо, трето място да има е, добра изградена пътна инфраструктура за всички участници в движението. Някои изменения не мога да ги подкрепя, но благодаря за тях, защото те ме наведоха на различни размисли. Някои изменения а, ги отхвърлям, а, защото тези изменения имат нещо общо с този доклад по собствена инициатива на следващо място. Има изменения, които искат да насочат доклада в друга посока и има изменения, които са абсолютно излишни. След дълги размишления стинах до заключението да не взема предвид изменения, които включват годишни стойности – да речем, срокове за, за внедряването на асистенти в автомобилите е нещо, което аз не одобрявам. Някои колеги правят предложения в тази връзка, но те според мен са хаотични. Колеги, не ме разбирайте погрешно. Аз също съм за това сроковете да са амбициозни но трябва да има конкретни искания, които нямат място в този доклад по собствена инициатива. Освен това, от една страна няма да е последователно, ако се говори само за един вид системи, които да бъдат внедрени в автомобилите, да не се говори за другите системи, които надговарят на всички изисквания. От друга страна, според мен има а, и по-важен аргумент. Необходимо е да обърнем внимание на законодателното предложение за изменяне на регламента и това да стане в началото на следващата година. Там е правилното място и там а, трябва да се наблегне върху конкретните срокове. Ако ам, данните, които ни бъдат подадени на европейско ниво, не са достатъчно амбициозни, според нас, можем да внесем изменения в тази връзка. Но а, тук а, в а, този доклад а, може да определим а, е, по какъв начин асистентите да бъдат внедрени във всички автомобили и кои системи да бъдат взети предвид. Е, ако предлагаме тук само вариант за създаване на стимули за този вид асистенти, няма да постигнем изцяло целите за увеличаване сигурността по а, пътищата. Някои колеги не искат нито един от асистентите в автомобилите да бъде а, изключван. Някои искат всички системи да могат да бъдат изключвани и управлявани. Някои пък искат да бъдат а, а, изключвани, но да не могат да бъдат управлявани. Относно възможността за управляване. А, понякога водачите на автомобили трябва да имат възможност да управляват системата. В определени случаи, ако системата надхвърля границите си или, да речем, ако други участници в движението подхождат неразумно. Понякога е необходимо да се увеличи скоростта, за да се избегне опасност на пътя. Тези подробности трябва да ги обсъдим с, уча... с ам, докладчиците в Сянка относно възможността за изключване на системите. Някои системи, като тези за спирачките, не трябва да бъдат изключвани, защото понякога може водачът на превозното средство да забрави да ги да ги включи отново. Други системи пък могат да бъдат изключвани, когато става въпроса за системи, които създават комфорт, то тогава няма никакъв проблем те да бъдат изключвани. Моето предложение е да има двустепен, двустепенен вариант за изключването. Първо да се изключи аварийния, предупредителния сигнал, а вторият, втората стъпка е да се изключи самата система. Освен това, след, след като автомобилът потегли отново, системата да се включва автоматично. Някои изменения предлагат автоматично стартиране на системата след кратък период от време. Това трябва да го обсъдим тук в сянка, може би с комисията. Ще има, то, ще има скоро среща с докладчиците в сянка, за да обсъдим тези 32 компромиса, които съм съставил. Гласуването в комисията на 12 октомври ще бъдат взети предвид идеите и предложенията от комисията ИМКО. Там се изготвя становище по темата. Радвам се да чуя вашите коментари и изказвания. Благодаря ви още веднъж за прекрасните изменения, които внесохте. Благодаря, господин докладчика. Сега давам думата на госпожа Сеналова. Уважаеми колеги, като за начало ще благодаря на докладчика за изготвените от него компромиси. Беше казано, че ще се състои първата среща на докладчиците в Сянка. Това значи, че нашата дискусия е съвсем навременна. Целта на този доклад е да се подобри сигурността на автомобилите. Когато говорим тук за безопасността по пътища, трябва да имаме предвид и инфраструктурата и други аспекти, които влияят върху сигурността. Много колеги са внесли изменения, които засягат въпроси, които Интересуват и мен. Можем да подкрепим повечето измененията, като например въвеждането на Apple Interlocker за определени групи или асистент за контрол върху скоростта или актуализирането за проверка на пасивната безопасност и да се взимат предвид и колоездачите и пешеходците. Подробностите ще ги разгледаме допълнително. Ще целим, разбира се, и ние постигнато на компромис. Искам да спомена още една тема. Тя е свързана с допустимото ниво на алкохол в кръвта, каква да е максимално допустимата стойност. Ние не искаме да се влушава ситуацията в страните, в които тези стойности са много строго определени. Благодаря на докладчика и на всички останали докладчици в Сянка. Още веднъж благодаря. Благодаря и аз. Господин Златовски, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Кох. Много изменения има. И сме съгласни с повечето от тях. Подкрепяме подхода на докладчика, но също така имаме и някои собствени изменения. 7 и 104 са много важни за нас. В тях става въпрос за необходимостта да се подобри безопасността на потребителите на пътищата, не само в краткосрочен, но и в краткосрочен план. И ще отнеме доста време да се а, инсталират всичките тези системи, които вие споменавахте в вашите доклади и това означава още много жертви. Ние сме инсталирали много а, технологии в а, автомобилните средства, които вече са на пътя. Трябва да продължим да го правим и да направим така също така. А, тези, които произвеждат автомобили, тези, които застраховат, да дават допълнителната положителна мотивация. Много често се плаща твърде висока цена за всичко това и трябва да убедим производителите да осигурят цени, които са по-добри за потребителите, за да се предприемат и нужните стъпки и за електромобилите. Трябва да има по-висока степен на безопасността, защото човешкото здраве е толкова важно, колкото и защита на, на околната среда. И спирам до тук. Благодаря много. Давам думата на. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на нидерландски. Няма да говоря на датски, защото моят колега Янс Родер не е тук. Аз ще използвам неговото време, за да изложа своите идеи, така че спестя а, време. Отправям своите комплименти към докладчика за хубавия доклад. Седем изменения съм внесъл. Аз съм и докладчик в Сянка в Имко. Колегата Роде е внесъл 18 Целта е да се подобри текста. Ние смятаме, че прекалено много са жертвите по пътищата. Трябва да се направи нещо. В моята страна също от 2014 година броят на жертвите по пътищата се е увеличил значително и трябва да предприемем някакви мерки, като тези, които обсъждаме сега. В измененията се пос поставя акцент върху амбициите на, в Европейския съюз, свързани с безопасността по пътищата. Трябва да сме по-амбициозни, що се отнася до безопасността. Трябва да има по-високи стандарти и това ще доведе до по-малко жертви по пътищата. Трябва да има европейски подход, който да не насърчава бюрокрацията, ами да се направят полуки, да се извадят полуки от опита, който е натрупан в отделните държави членки. Трябва да има хармонизация на мерките. Един, едното ми изменение включва а, нещо такова. Госпожа Серакова също спомена хармонизацията и а, спомена и за максимално допустимите нива на алкохол в кръвта. Най-строгия подход, който е ефективен в Европейския съюз, трябва да се използва и за другите държави членки. Не трябва да има отклонения нагоре, защото това ще доведе до по-малко, по-малка степен на безопасност. Аз смятам, че алкохола и ам, транспорта нямат ам, нямат място един до друг. Трябва да се види какво може да се направи. Трябва да се види какво може да се направи относно транспорта в граничните региони. Необходимо да се зададат по-добри перспективи за гражданите, да се намали, намали броя на жертвите, по пътищата и да няма големи отклонения в самите национални системи, а да няма разлики между нивата на европейско ниво. В ИМКО посочих, че от негативна гледна точка прави впечатление, че в доклада на комисията се посочва, че всяко една от, всеки един от пет автомобила е по-малко безопасен, отколкото се посочва в така наречената Евро 5. Не трябва да ем, бъдем подвеждани, що се отнася до безопасността. В моите изменения се посочва, че е необходимо да има ефективна безопасност по пътищата, като се извършват и съответните тестове. Тук искам да направя един паралел с Дизелгейт, с аферата Дизел. Трябва потребители да са наясно с цялата информация в Нидерландия, в Франция, в Германия или в източна Европа автомобилите трябва да са еднакво комфортни, еднакво безопасни, да разполагат с всичките характеристики за безопасност. Изменения 124 и 125 бяха внесени съвместно с други колеги, където се говори за професионалната отговорност, която трябва да се поеме, както и съвместната отговорност. На следващо място радвам се, че тук се дава възможност за използване на отделни технологии, има различни изменения, които включват това до 161 включително. Съгласен съм с тях. Трябва да се работи по въпросите за ефективността. Така или иначе, Йенс Роде е докладчик в Сянка. Той, разбира се, ще участва в изготвянето на компромисните изменения. Той очаква с нетърпение бъдещата работа с колегите си. Работата, която ще се положи, от ще се положи в този доклад, ще с цел намаляване на жертвите по пътища. Благодаря ви. Благодаря, господин Крамер. Благодаря на докладчика и на неговия екип за свършената от тях работа. Много изменения са включени в компромисите. Ние, от нашите изменения също много бяха а, приети, за което благодарим. Трябва да бъдат взети предвид и пешеходците, и колоездачите. Те много често стават жертва на пътни происшествия. Слага се акцент върху тези аспекти, които представляват риск за безопасността по пътищата. По някои въпроси искам да има подобрения. По какъв начин тези системи за подпомагане на водача да бъдат внедрени? не трябва да има възможност, при която системата се изключва изцяло и тогава водачът да кара с каквато си иска скорост, да речем през Берлин с 150 км в час. Трудно е да се намери златната среда, но така или иначе по този въпрос сме на, един, сме на едно мнение. ако системите могат да бъдат управлявани, те тогава ще бъдат и системно манипулирани. Най-важното, което трябва да се спомене и комисията трябва да слуша внимателно, а именно комисията да излезе с законодателно предложение. Те нищо не са направили до сега. Затова ние изготвяме този доклад по собствена инициатива. Ако преди две години комисията беше изготвила законодателен акт, законодателно предложение, нямаше сега да се занимаваме с тази тема. Колкото повече се протакат нещата, толкова повече се увеличават разходите. Жертвите също. Една жертва в повече е прекалено много. Броят на ранените и ам, убитите по пътищата се увеличава, въпреки че ние активно обсъждаме тази а, е, тема. Благодаря ви за доброто сътрудничество и а, много благодаря, господин Крамер. Господин Ертук има думата. Благодаря. Благодаря за изготвения доклад. Много важни аспекти са включени в него. Господин Кох от години засяга темата при различни поводи трябва да се сложи акцент върху основните въпроси, свързани с увеличаване на безопасността по пътищата. Трябва да се имат предвид и условията на труд на тези, които работят по пътищата, както и при спазване на социалните и трудови разпоредби. Това ще допринесе за увеличаване на безопасността по пътищата. Не съм запознат с тези случаи, споменати от докладчика, но а, мога да кажа, че понякога водачите на МПС са прекалено уморени и за това се стига до а, ПТП. Ето защо трудовите а, разпоредби трябва да бъдат спазвани, за да се увеличи безопасността. На следващо място, състоянието на инфраструктурата също допринася за засилване на безопасността. Трябва инфраструктурата да е с високо качество, било то мостове, надлези и така нататък. Всеки от нас се е сблъсквал с а, такива неща по пътя, неясни табели, а, не, неясни маркировки по пътищата. И когато обаче има а, такива внедрени системи в автомобилите, за тях също е важно инфраструктурата да е на добро ниво, защото те се ориентират по съответните маркировки и сигнализации. Броя на жертвите е най-висок в градските региони. Най-висок е броя на жертвите сред колоездачите и пешеходците и за това на национално ниво трябва да се работи повече за изграждането на пешеходни а, пътеки, на велоалеи, а, пешеходни алеи, така че колоездачите и пешеходците да имат а, повече място. където да могат да се придвижват безопасно. Автомобилите заемат все по-голямо място в движението на всеки от нас и водач на МПС, и пешеходец, и за това трябва да се погрижим за сигурността на всички участници в движението. Много често се а, стига до забълъсък между, между най-силния участник в движението и най-уязвимия участник в движението. И а, трябва да се направи така, че кабините на а, камионите да бъдат из, изработени по такъв начин, че да има по-голяма видимост да се намали този този обсек, който е невидим за обсек от пътя, който е невидим за водачите на камионите. Това е добре да се включи предложението на комисията относно МПС, да има защита от сблъсък. Когато се стигне до един сблъсък, то колоездача или пешеходеца да не бъде е, тежко ранен. Има много мерки, които могат да допринесат за постигането на нашите цели до 2020 година, а именно да се е, намали броя на жертвите до 2050 година, като този брой е в рамките на 15 000. Хубаво е да се работи във всички посоки, да се подсилят всички мерки, да се постигнат заложените цели. Благодаря, господин Ертук. И сега обръщам очи към поглед към Европейската комисия и давам думата на господин Питър Бродиес. Заповядайте. Благодаря много. Благодаря още веднъж и на господин Кох за доклада. Да не споменавам и измененията а, до момента, защото те всички според нас вървят в правилната посока. Ето защо ще мога съвсем кратък да бъда към момента. И ние чакаме с нетърпение а, да видим и компромисните изменения заедно с приноса на комисията ИМКО, естествено. Имам само няколко а, момента, на които искам да се спра. Всъщност един единствен. А, един въпрос към комисията за амбицията, що се отнася до графика. Много усилено работим по тази тема. Това е едно усилие, което изискваше много сериозен принос от голям брой заинтересовани страни за безопасността, също така обаче и а, производителите. Ето защо трябва да подчертая, че не гледаме една или две мерки, а един много голям пакет от мерки. Зависи как ги броите, но може спокойно да се говори за 20 различни мерки. И това не е без основание. И за това ни трябва достатъчно време да се подготвим и веднъж след като влезнат в сила всички тези мерки, ще сме единствените в света с толкова амбициозни мерки за сигурност. Добрата новина е, че се опитваме съвсем скоро да а, приключим с оценката на въздействието и, както казах и по-рано на госпожа председателката, а, ще се готвим да имаме предложение готово първата четвърт на следващата година. Така че се надявам да изчакате да ни изчакате още известно време, защото ви уверявам, че си заслужава. Благодаря. Може ли е, да повторите е, датата, защото е, не знам дали правилно чух първата или втората половина на е, годината още по-добра е от тази, от това, което сте разбрали датата, първата четвърт на следващата година. Председателката, значи чакаме всички предложението от комисията в първите три месеца на следващата година. Отбелязваме си в всички в календарите и давам думата на нашия докладчик господин Кош. Благодаря. Благодаря ви за коментарите. Трябва а, отново да погледнем а, темата, която поставя в центъра безопасността, сигурността на автомобилите. Трябва да се концентрираме върху това. Другите въпроси мога да ги имам предвид, но не а, е, съвсем всеобхватно. Е, има теми, които не са директно свързани с безопасността на автомобилите. Господин Сватовски, това, което казахте, че трябва да бъдат не само затрахователите, производи, но и производителите. Това е нещо интересно, но това не е достатъчно. Това а, трябва да е допълващо към задълженията, които ние предвиждаме. Информацията в а, а, която се подава актуално. Това е нещо, което трябва да бъде доизградено. Господин Крамър призова Европейската комисия да излезе възможно най-бързо с регламент за безопасността по пътищата. Вие обаче е, казахте нещо вече в тази насока, господин Измил Артрюк. Не знам дали в рамките на този доклад можем да вземем предвид трудовите и социалните разпоредби. Тук става въпрос за безопасността на автомобилите. Няма спор, че вие сте прав, но не знам дали тази тем, тези теми, които предложихте вие, трябва да бъдат включени тук. Можем да го изясним по време на а, срещата на докладчиците в а, Сянка. Съгласен съм за всичко, което е свързано с, с опазването на всички участници в движението, включително и пешеходците и колоездачите. И в тази връзка ще ам, своя принос ще дадат и ем, системите за подпомагане на водачите. И е, пасивните мерки могат да бъдат засилени и те могат да допринесат за, също за намаляване броя на пътните происшествия. Благодаря, господин Кош. На 12 октомври напомняме гласуването в 9 часа по доклада и също така на, 18, на 11 октомври в 10 часа. А, напомням, че ще чуем господин Жан Тод, който представлява Европейския съюз в областта на пътната сигурност и той ще ни разкаже какви са добрите практики на международно равнище и какво можем да приложим на европейско равнище. Благодаря на всички и преминаваме към следващата точка от дневния ред, представене от Комисията Генерална дирекция мобилност и транспорт на предложението за преразглеждане на регламент 883 от 2004 година относно конкуренцията в областта на въздушния транспорт. И е, приканвам госпожи, господин Филип Конелис. Ето ви, Корнелис, извинявайте, а, той е сред нас. Добре дошъл в комисията ни. Давам ви думата за 10 на минути и след това, а, след като ви изслушаме, нашия докладчик, господин Пипер, ще чуем. Давам ви думата. Добре дошъл в нашата комисия. Благодаря много, госпожо председател. Здравейте на всички е, членове на вашата комисия. Подготвих няколко слайда, с които ще е, представя предложението на комисията за е, запазването на конкуренция в областта на въздушния транспорт. И така, преди да навлезна в подробностите, ми се струва важно да подчертаем, че това предложение трябва да се гледа в контекста на нашата по-широка авиационна стратегия, която проистича, разбира се, от гледната точка на това, че авиационният сектор е важен не само а, сам по себе си, но и като услуга на цялата европейска, е, към цялата Европейска комисия. Това беше изходната точка на приятата от 2015 година стратегия на Европейския съюз, за да продължи авиационния сектор да играе своята важна роля в економиката и да се възползваме от ползите и на чуждите пазари и вътрешно по най-устойчивия възможен начин. И една от целите на тази стратегия, която беше приветствана от вашия парламент, е европейската конкуренция във въздушния транспорт да бъде защитен, за да бъде а, този сектор достатъчно конкурентен. А, редица а, инициативи бяха предприяти, ЕАЗО а, и регламента свързан с него. И една от последните а, такива е а, съобщението за а, отворена и свързана Европа от гледна точка на въздухоплаването, нещо, което приехме през юни тази година. Тази инициатива включи редица подинициативи, ако мога така да ги нарека. Имаме а, инструкции и указания за а, проверките и е, притежанието на въздухоплавателни апарати, също така е, различните възможности за увеличаване на сигурността, безопасността на въздушния транспорт, също така добри практики за продължаването на е, предоставянето на услугата и също така с цялостната цел за по-добро лидерство на Европа в международния въздухоплавателен транспорт. Ние подготвяме това правно предложение, юридическо предложение за защитата на конкуренцията. Основната концентрация, тема днес, разбира се, е именно по това конкретно предложение и се надяваме, че а, разглеждам това предложение в, ще започне в парламента съвсем скоро и ще мине а, гладко. Като допълнителна информация тук мога да подчертая, че има връзка между свързаността, въздухоплавателната свързаност. Това е един, една от формите на свързаност за някоя единствена и по-широкия растеж, по-сериозния растеж в економиката. В миналото виждаме, че 10% нарастване на въздухоплавателната свързаност в конкретен регион води до а, повече а, търговия и 4% повече седалища на международни фирми и също така половин процент растеж на БВП. Виждаме, че с съществуването на вътрешния пазар в Европа, взаимосвързаността нараства много сериозно и днес съществуват повече от 23 000 полета дневно, а само 10 000 са били преди а, в началото на единния пазар преди 25 години. Няколко графики виждате на следващия екран а, с тях показваме как изглежда тази взаимосвързаност. Тя всъщност има най-различни форми. Има пряката свързаност между градовете. Тук в, а, на тези карти виждате горе в ляво свързаността от Лисабон. А в зелено е свързаността от европейски авиолинии, в червено – от неевропейски и в синьо са тези, които се предоставят и от европейски и неевропейски. Всъщност не. Зеленият цвят е за и европейски и, не, и неевропейски, а в синьо са на европейските авиолинии. Виждаме, че Португалия е добре свързана с Бразилия. Не е изненада. Друг пример, който виждате тук в гор, горе в дясно и тук всъщност виждам, че не се вижда много добре, затова ще ви предоставим допълнително тези слайдове. Това е свързаността от Талин. От Талин до Япония. И това е една добра а, иллюстрация на непряката свързаност. А, отново виждате и в различните цветове а, всъщност непряката свързаност е единствения начин от Талин до а, Япония да се стигне и виждате, че всички тези варианти на непряка свързаност се предоставят и от европейски и неевропейски авиолинии. Хубаво да има максимален брой варианти, да има добра конкуренция. Това е от интерес както за гражданите, така и за предприятията в държава като Естония. Както казах, тази свързаност се предоставя с връзки и в и извън Европейския съюз. И в долните два примера виждате свързаността долу тясно, потенциално от а, Париж. Виждате от, до колко места може да се стигне в Европа от Париж. Всъщност, ако стигнете до Париж, може да стигнете и до е, останалата част в, на Европа. А в ляво е пряката свързаност от а, е, Варшава. Отново месеца а, е, от а, европейски и неевропейски авиолинии я предоставят. И така, важни са и пряката и непряката свързаност и ние искаме да създадем най-добрите условия, за да може различните оператори да се развиват в а, тези пазари, да има повече конкурентност и в и извън Европейския съюз. Кога е заплашена конкуренцията? Когато сме в Европейския съюз, ние разбира се имаме всякакви средства, с които разполагаме, правила за единия пазар, за когато има дискриминация, не се позволява да се дискриминира между различните авиокомпании. Така че в Европейския съюз сме много добре оборудвани, така да се каже, но извън Европейския съюз може би не винаги е така. Не е идеална ситуацията, не винаги може да се говори за а, това, че са съвсем честни и а, справедливи практиките. И така, когато а, се получат такива а, дискриминационни практики, това може да доведе до намаляване на конкурентността в тези пазари и в дългосрочен план да се стигне до намаляване на броя оператори, които работят там. И когато има по-малко оператори, по-малко избор, е, естествено се качват и цените. Това за нас е, е негативно развитие не само за самите авиакомпании, но и за европейските граждани като цяло. Авиацията в въздухоплаването, за разлика от други сектори, за съжаление нямаме резерва в е, международните организации, няма въздухоплавателен сектор в Световната е, търговска организация. Съществува и КАО, но там няма ясни правила за конкуренцията и съответно няма международен глобален режим. Виждаме в много от е, двустранните споразумения, че не се говори, не се засягат темите свързани с дискриминацията и с конкуренцията, или ако има такива теми, те са съвсем леко и заобиколно засегнати. Ето защо смятаме, че е толкова важно ние да завършим нашата а, така да се каже, е, наши, нашата палитра от възможности или инструментите, с които разполагаме, с ето такъв инструмент, който да ни помогне да се намесваме, когато е необходимо. Затова сме стъпили на примерите, които съществуват в другите сектори в нашето предложение, най-вече регламента за търговските бариери, които, който използват нашите колеги в търговския сектор, когато става въпрос за други сектори, а не въздухоплаването. Защо? Защото не искахме да преоткриваме топлата вода, искахме да използваме процедури, инструменти, които са доказали функционалността си в практиката и за това с Генерална дирекция конкуренция работихме заедно за подготвим това предложение. Както казах, това предложение, това този бъдещи регламент, надяваме се, е част от нашата от всички е, инструменти, с които за разполагаме и а, е, нашето предложение е да продължим да действаме на международно равнище, на ниво ИКАО, за да укрепим а, е, и международните правила. Ние виждаме този инструмент и като съпътстващ двустранните споразумения, били те а, европейски или а, на държавите членки. И разбира се, този регламент няма да замени обичайната конкуренция на пазара. Ясно е, че на първо място става въпрос за авиолините. Те отговарят за своята конкурентоспособност. Те трябва да подготвят добри продукти на добри цени, така че не искаме да, сме, да се намесваме с конкур... в конкуренцията или да защитаваме лоши а, решения. така че искам да е ясно, че това предложение не би следвало да се използва за протекционистки цели. Също така се надяваме това да бъде а, един а, инструмент, който а, води а, до това, че се предотвратяват евентуални проблеми в а, чужди пазари преди да се появят. Пре, а, понякога а, именно такъв вид инструменти водят до непоявяването на редица проблеми. Сега няколко думи за самото предложение. Какво обхваща то? Обхваща случаите, в които има нарушение в трета страна на, на международните задължения на тази държава към нас или съществуването практики, които са дискриминационни и се отразяват на конкуренцията по негативен начин. Такива случаи, в които става въпрос за европейска авиолиния или други авиолинии и само в тези случаи, когато тези практики, нарушения могат да доведат до щети на, за европейските авиолинии. ако няма а, реална щета или възможност за щета, няма смисъл да се предприема действия. Две основания за действие, когато се нарушават задължения или когато има дискриминация, а, която се от отразява негативно на конкуренцията. Как работят а, тези процеси? Нашето предложение е жалбите да се, появя, а, да се подават от различни страни. От самите държави членки, от авиолините, от група авиолини или асоциация на авиолините и от комисията. Това може да е важно, когато да речем, другите страни, които са на пазара, се колебаят да обявят своето своята жалба. След това жалбата трябва да пристигне към, в комисията с достатъчно обосновка. не е достатъчно да ни се изпрати едно изречение, моля вижте това. все пак трябва да има някакви наченки на събиране на, на доказателства, на някакви публикации в пресата и след това ние като комисия ще проверим дали има достатъчно основание за иницииране на някакво производство като разследване, което ние ще преценим дали като цяло е в, а, от интерес за Европейския съюз. След като се а, проведе това а, разследване, ние сме предложили в текста това да е в рамките на две години, когато е по-малко, по-малко, но а, все пак решихме, че е важно да има максимално дълъг срок, а, за да има известна правна сигурност. И има, разбира се, и производство по неотложност също предвидено. Предвиждаме също така да е възможно държавите членки, експерти от държавите членки да участват в тези разследвания. Понякога те ще имат много по-специфични знания за определени обстоятелства и това може да помогне на комисията да проведе едно добро разследване. И разбира се, имаме много а, засилени разпоредби в това предложение за правото на всички е, на двете страни да бъдат изслушани обстойно. Нашите е, констатации накрая ще стъпят на това, което ние наричаме достъпните факти. Значи ние ще приканим всички страни да предоставят доказателства, но накрая ще направим констатации за това, на основата на това, което ни е предложено като информация. Ако има страни, които не искат да се сътрудничат, нашата, от наша гледна точка това ще е техен ущърп, защото така или иначе ние ще проведем изследването на основата на това, което ние ще установим като факти. И така, какви действия могат да бъдат предприяти, както казах и преди това, винаги се опитваме да преговаряме по някакво решение. С повечето държави имаме споразумение, провеждаме разговори. Естествено е важно тези въпроси да могат да бъдат решени по един, в един дух на сътрудничество. И това е, е възможно дори в хода на едно разследване. Това е, е елемента, който искахме да внесем. И така, за нас предприемането на мерки е последна инстанция, особено що се отнася до европейските цялостни споразумения, които обичайно имат много подробни разпоредби за това как се действа в случай на спор. Така че ние ще искаме действително да изчерпим всички те възможности, предвидени в настоящите споразумения. Що се отнася до двустранните споразумения при държавите членки, когато има практика, която трябва да се разгледа преди да се предприеме действието в края на разследването, ще трябва да отговорим положително на три въпроса. На първо място, има ли дискриминаторна практика или селективност? Има ли щета за европейска авиолиния или няколко такива? И на трето място, има ли връзка между щетата и практиката която се разглежда. И само когато и трите отговора получат, е, трите въпроса получат е, положителен отговор, е, комисията може да предложи мерки, за да се компенсира щетата и да се предложат възможности за справедлива конкуренция. И идеята на тези мерки е не да са наказателни, а да речем да има финансова глоба, която да бъде сравнително а, еквивалентна на а, степента, в която е навредено на пострадащата дългата страна и по този начин да се преодолее тази практика. Такива мерки няма да дадат автоматично резултат от разследването, макар и разследването да стига до, до тройно положителен отговор на трите въпроса, все пак трябва след това да се провери доколко има интерес за Европейския съюз, преди да се прецени дали действие в тази област няма да има повече вреда, отколкото смисъл. Ето, например, примери в други сектори, дали, да речем, ползите за потребителите и бизнесите в Европа са по-високи, по-големи са тези ползи, отколкото, да речем, щетата понесена от авиолинията. Това, да речем, ще бъде един случай, в който няма да предприемем мерки. Също така, важно е да споменем, че когато и ако предприемем действия, това не означава а, ние или държавата членка да сме в нарушение на споразумение с съответната държава. Така че а, никакви действия, които са забранени от а, споразуменията, няма да са възможни. Те също така трябва да бъдат съразмерни, както споменах и по-рано, те ще компенсират щетата, няма да имат наказателен елемент, нито пък да са а, протекционистични спрямо а, европейските предприятия. И така, в заключение, нашата цел е да имаме конкурентни пазари в и извън Европейския съюз да няма дискриминация в достъпа до чужди пазари, точно както и международните авиолинии нямат проблеми с достъпа до европейския пазар, да има по-добра свързаност и да има богат избор за потребителите, пасажирите в Европейския съюз и най-вече извън Европейския съюз. Благодаря много. Мерси, месье. Благодаря, господин Корнелис. Мисля, че вече имаме нещо като пътна карта. Започваме дебата и започваме с, господин, с доклад господин Пипер. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията и е на господин Корнелиус. Много ясна беше информацията, предоставена от него, много прозрачна. Що се отнася до справедливата конкуренция в авиацията, необходимо е да се предприемат допълнителни мерки. До сегашните правила, свързани с несправедливото образуване на цените не са достатъчни. Има инструменти, които целят целят мерки, които да възпират разпространяването на такива практики, но тези инструменти не се прилагат, за съжаление. Необходимо е да се действа. Има действия, които са свързани с мерки, които са по-меки. В рамките на двустранните споразумения има възможност за, арбит... за решаване на спорове извън съдебно. Има въпроси, които могат да бъдат решени двустранно. Има и едно второ ниво – комисията може да проведе процедура посредством ИКАО, за да се справи с възникналия проблем. Всичко това се случва, но ако нещата останат така, че една авиокомпания в Китай, Русия или някъде другаде дискриминира европейските доставчици, които ползват ограничено техните летища, разполагат само с определени слотове, извиват им се ръцете. Ако това се случва редовно, той в ам, Европа е необходимо да се предвиди мярка, която да има възпиращ характер. Говорим за един инструмент с цел въздържане от нелоялни практики. Няма да е някакъв закон, за който ще говорим и след 10 години, но все пак е някаква възможност да се третират отделни случаи посредством една единна процедура. Не искаме да ограничаваме конкурентоспособността, напротив, през следващите години ще се предприемат мерки, но не може да се стига до там, че цели летища или региони да бъдат поставени в неблагоприятно положение – И така, според мен, предложението е удачно. Някои колеги дадоха своите предложения за подобряване на предложението на предложения текст. Дискусията, която ще проведем сега, е много навременна. Оптимистично съм настроен, така ли, че всички заложени мерки са отправени в правилната посока. Сега, къде, е, е къде е председателя? Благодаря, господин Прост. Votre микро. Sorry. Vielen Dank, Herr благодаря, господин председателю. Господин Карнелиус, благодаря ви за предложението, което ни представихте. Моята политическа група в миналото е посочвала, че има нередности, свързани с въздухоплаването. Възоснова на световни мерки, постоянно европейските авиокомпании са подлагани на нелоялни практики, им се извиват ръцете. Социален, посредством социален дъмпинг, нарушаване на конкурентоспособността. Нашето въздухоплаване беше отслабено на глобално ниво трябва да създадем инструмент, който да противодейства на изкривяването на конкурентоспособността. Европейския съюз е економическа сила и не може да позволява някой да нарушава конкурентоспособността и необходимо е, е да е, предвидим защитни мерки, но без да провокираме ответни действия. Субсидиите само ще нанесат вреди. Има проекто регламент, който трябва бързо да бъде приведен в изпълнение. Комисията е, можеше и да е малко по-амбициозна в предложението си. Ясно е, предпазни инструменти срещу конкурентоспособността не са средство за изтласкване на конкурент авиокомпании от пазара. Авиокомпаниите на трети страни също са работодатели, също превозват пасажери, трябва за тях да създадат нормални условия за работа. Авиацията е нещо повече от сбор от отделни авиолинии. Освен това, трябва да си имат пред производителите на летателните апарати, както и поддръжкат, и както и предприятията, поддържащи летищата. Като цяло смятам, че докладът е добър и отправям правилната посока. Благодаря ви. Мерси буку. Благодаря, господин Теличка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Корнелис, за вашето изложение. Най-напред искам да подчертая, защото дори думите, които използваме, са важни. За мен това не става, не става дума за инструмент за защита проекто правна норма, насочена към преодоляване на нелоялна конкуренция. Вие говорихте за защита на свързаността и мисля, че ние като депутати от Европейския парламент трябва да държим сметка за това. Също така ние не трябва да спекулираме дали има нелоялна конкуренция, откъде идва, какво представлява нелоялната конкуренция, защото това е в правомощията на компетентните власти. Европейската комисия през следващите месеци ще се погрижи да ни да предостави на държавите членки най-доброто законодателство, което осигурява защита и дава на комисията солиден инструмент, с който да предприема необходимите мерки. Може би се повтарям, но въпросът е чувствителен и разбирам, че може би има и нелоялна конкуренция, но в парламента сме спекулирали малко повече по тази тема. Що се отнася до проекта, трябва да кажа, че комисията можеше да тръгне по един от няколко възможни пъти. Тя тръгна по най-добрият. Тя отразява съществуващо законодателство в други области не само в авиацията, законодателство, което е издържало проверката на времето и което сме използвали и в областите на търговията. И отразени са, разбира се, елементи от законодателството за държавна помощ. Предстои ни продължителна работа и затова не съм убеден, че оценката на въздействието отговаря на всички е, изисквания. По-конкретно потенциалната свързаност в определени региони може би не е третиран в достатъчна степен. Може би, когато отговаряте, можете да ни кажете нещо за заседанието, проведено в съвета, посветено оценката на въздействието. Но за мен това не би било основание да оспорваме представения проект. One, one issue that, uh, um, or uh, still a few points. One is, I think the preventive nature is absolutely understandable. Превентивният характер е абсолютно разбираем и начинът по който очертахте етапите е убедителен. Може би има съпротив, ще има съпротива срещу графикът, но доколкото разбирам срокът е не повече от една година при неотложни, в неотложна ситуация. При преговорите по двустранните преговори с някои партньори. Политиката на комисията, коя... Политиката на комисията е нещо, за което настоявам и аз, а именно стратегията е, не само двустранните договори. Ние знаем какво се предлага и какво се договаря, но не можем да следим отблизо как вървят преговорите. Е, хубаво е това е, да се отчита, когато работим по текста. Що се отнася до казаното от докладчика Пипер, удовлетворен съм, защото неговата гледна точка към текста е убедителна. И целта на тази среща не е да навлизаме в измененията, ще спра тук, но ще се радвам да чуя вашите коментари. Престои ни сериозна работа, за да разработим един солиден инструмент. Благодаря. Давам думата на господин Камера. Благодаря. Ако сочим с пръст към другите и смятаме, че международната конкуренция е нелоялна, трябва да имаме преди, че и другите ще ни сочат с пръст. В рамките на Европейския съюз също има нелоялна конкуренция. Все, всяко второ летище в Европейския съюз има голям дефицит. Това е в Европа ситуацията. Welcher glücklich, In Deutschland sind von 23 Inter Германия 3 от 32 международни летища 17 имат дефицит. Нямаме справедлива конкуренция в рамките на Европейския съюз. Ако не можем да се справим сами тук, не можем да твърдим, че другите е, ни дискриминират. Какво прави комисията, какво прави Европа, за да наложи лоялната конкуренция? Има нискотарифни авиокомпании, е, които продават много ефтини билети, а при другите са много по-скъпи. Има и легални държавни помощи, има достатъчно. 30 е, милиарда получават авиокомпаниите от данокоплаците и защото не плащат нито ДДС, нито данък върху керосина, но въпреки всичко трябва да имаме предвид а, а, лоялната конкуренция. Ако има случай на нелоялна конкуренция, а, трябва да се проучат, защото те съществуват от години, но нищо не се прави. Не, так, ета, с други думи, не можем само да сочим другите с пръст. Когато бяхме в Канада, беше казано, че там всички летища са на печалба. Това е много добър пример, но ние не сме стигнали до там. Въпросът ми е какво правим ние. И ако сочим другите с пръст, а, и те ще ни кажат, да, вижте вие какво правите в Европейски съюз с вашите авиокомпании, тогава а, ситуацията ни става малко несигурна. Необходимо е да сме по-сериозни таксите са толкова различни. В Франкфурт на Майн 40-50 евро са таксите, в Хамбург 2-3 е, евро и така нататък. Трябва да има минимални стандарти, така че не да накоплаците да финансират авиацията. Емисиите е, горе във въздуха са 3-4 пъти по-високи, отколкото тези на а, а, земята. Така че, както казах, не само да сочим другите с пръста, ми да видим и ние какво правим. Благодаря. Господин Крамер, следващият оратор. Merci, madame le président. Je vous remercie. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Корнелис, за изложението но без да бъда неуважителна, трябва да кажа, че крайно, беше крайно време комисията да предприеме нещо, да сложи край на нарушенията в конкуренцията в въздухоплаването, изкривявания, които самата тя е предизвикала. Нашите бивши национални превозвачи са подложени на натиск, който влияе върху конкурентно способността им. В продължение на дълги години Европейския съюз седеше с скръстени ръце и ги остави да се борят сами срещу авиокомпаниите от залива, които имат държавни субсидии което не се предоставя на нашите авиокомпании в, в името на конкуренцията. Най-сетне комисията реши да използва инструменти за защита срещу нелоялни практики. Чудесно! Но защо чак сега? Регламента от 2004 година, който ще се замести е, не е в сила от 13 години, през които нашите авиокомпании са предмет на натиск, без да могат да предприемат нищо, тъй като е, законодателството не се прилага, що се отнася до изпълнението. Не можем да не се радваме е, от започването на проучвания в тук трябва да споменем мотивите за откриване на анкета, по-конкретно практиките, които водят до вреди за превозвачите и нарушаване на международните правила. Промените, свързани с Криме, критериите за допустимост на оплакванията, са в, вървят в добрия смисъл. Не е редно да се не, да не се дава възможно държавите членки и авиокомпаниите индивидуално да внасят оплаквания. Е, има обаче какво да се подобри сроковете за начало и приключване на проучванията. Трябва да се променят също така. Трябва да се предвидят временни мерки и както и механизъм за обжалване в случай на несъгласие на някои от страните с решението на комисията и най-сетне комисията би могла да, да, да направи уточнение по следните въпроси. По параграф 2 се предвижда комисията да не предвижда мерки за обещетения, ако това противоречи на правилата на Европейския съюз. С други думи, трет, Тите страни могат да заплашват страните от Европейския съюз, комисията, когато комисията прекратява проучването и не иска нищо. Въпросът ми е с какви средства разполага комисията, за да изпълнява своите решения и как да се защити срещу наказателни мерки срещу европейските авиокомпании от трети страни. Благодаря, господин Арноти. Заповядайте. Благодаря, господин Корнелиус, за ясното изложение. Радвам се отказаното от вас за това, че целта на регламентът е да защитава конкуренцията, вместо да въвежда протекционизъм. Това е много важно. И слайдовете, които показахте в началото, показва значението на свързаността. Както знаете, има Европа има търговски споразумения с Япония, Канада, говори се за Австралия, така че международната свързаност ще бъде много важна за потребителите. Напълно съм съгласна, че имаме нужда от заместител на предишния регламент, който не беше достатъчно ефикасен. И това, което казахте, е много насърчително. Разчитаме на справедлив подход защита на потребителите и също така европейските авиокомпаниите да не, да не понасят увреждане. Справедлив и балансиран подход е много важен. Вие споменахте съществуващия механизъм, а именно споразуменията, които вече са подписани и в които се съдържат механизми за решаване на споровете. Тези възможности трябва да се изчерпат преди да се премине към регламента. Регламентът е много важен, но заедно с това да, си давам, да сме наясно, че има механизми за решаване на споровете. Така, много е важно комисията да разполага с инструмент, който да използва в случай на оплаквания. Трябва да, да има възможност да се изслушат и двете страни. Да се види дали даден превозвач е получил неправомерно субсидии. Без необходимите документи не можем да вземем решение, но структурата трябва да е на лице, за да можем да вземем решение от това, което ни казахте. Очевидно подходът е разумен и справедлив. Благодаря. Много е важно докладът да бъде балансиран и в интереси на потребителите и на бизнеса и на международната търговия. Благодаря господин Клун, господин Корнелис, благодаря ви много за изложението. Показахте, че се засилва конкуренцията между различните авиопребозвачи. Странно, това е странно, защото условията на тази конкуренция не, е регулирана, не са предмет на международна регламентация. Въпросът ми е как убедите държавите членки, които днес, трябва да го кажем, са враждебни към идеята за преразглеждане на регламента. Това е първият етап. Някои от тях смятат, че този регламент е насочен към протекционизъм. Вторият въпрос е свързан с механизма за защитата. Не е много ясно и не знам дали можете да ни кажете малко по-подробно какво разбирате по този механизъм за защита. И също така бих искала да знам във връзка с мерките за защита предвидени в двустранните споразумения. Аз взех думата, въпреки че се оказва, че има и други желащи да се изкажат. А не фигурирате в списъка ми, добавям ви господин Ван Мителберг след това госпожа Демонте. Заповядайте. Благодаря. Повдигнахте много интересни въпроси, за това изчаках реда си, за да повдигна някои въпроси. Първо приветствам предложението на комисията, защото в няколко резолюции Европейския парламент каза ясно, че е много важно да се гарантира лоялна конкуренция с трети страни техните превозвачи. превозвачи. Така че трябва да осигурим адекватен и справедлив отговор, за да гарантираме лоялна конкуренция. Като либерал аз приветствам всички инициативи за подобряване на нещата. Имам някои въпроси. В предложението си комисията споме говори за против противоречи на интересите на Европейския съюз. Европейската комисия в тези случаи има възможност да не предприеме мерки, които да са да противоречат на интересите на Съюза. Второ, член 10. Европейската комисия може да се въздържи от предприемането на мерки за защита, тогава когато Приемането на подобни защитни мерки би противоречало на интересите на Съюза. Първият ми въпрос е как бихме дефинирали интересът на Съюза, защото възоснова на този регламент бихме, би трябвало да можем да се обознаваме пред съда за когато се обосноваваме в случай на иско страна на превозвач от трети страни. Третият въпрос е свързан с клаузите за лоялна конкуренция в двустранни споразумения. Как ще осигурите взаимодействие между клаузи за лоялна конкуренция – и резервен вариант в случай, че тези клаузи за лоялна конкуренция не се прилагат. Каква е динамиката, защото сега водите преговори, как реагират трети страни в тези преговори. Наясно съм, че то информацията е поверителна, но може би бихте могли да кажете някои по-общи моменти. Говорите за член 13 финансови задължения или еквивалентни мерки или мерки на по-ниска стойност. Знаем, че в двустранна основа има предвидени мерки. Кое е еквивалентна мярка или мярка с по-ниска стойност, освен финансовите задължения? но според вас кое, коя мярка е еквивалентна или мярка с по-ниска стойност? Последният ми въпрос е свързан с държавите членки. Защото знаете, че вече беше проведена на първа дискусия с държавите членки в съвета. Има много неохота, особено от страна на британските колеги, доколкото разбрах. Може би след Брексит този въпрос ще се реши. Моят въпрос е какво можете вие и ние да направим, за да проявят държавите членки повече ентусиазъм в съвета. Как ще гарантирате подкрепата на съвета, защото регламентът е много важен. Всяка институция, разбира се, играе своята роля, но комисията трябва да бъде много убедителна особено към страните, които са а, въздържани към регламент 868. По отношение на мисля, че ние трябва да работим за пълно интегриране на въздухоплавателните услуги по режима на СТО. Трудно ми е да обясня на гласоподавателите, че Боинг и Airbus могат да оспорват практиките по СТО, но това не е възможно за превозвачите. Те не са наясно с всички чувствителни въпроси на Какъв е крайният резултат, към който се стремим, за да решим проблемите с лоялната конкуренция? Мисля, че тук критерии са правилата на СТО. Какво ще предприемете, за да убедите по-въздържаните държави членки? Благодаря, господин. Проблемът е демонтиран. Grazie, Presidente. Eh, Благодаря за изложението. Едно наблюдение и един въпрос. Свърз. Първо, за гъвкавостта. Казахте, че не трябва да държим сметка за ползите от мерките. Смятаме, че даже в светлината на данните, които представихте, от 90, с оглед на данните за полетите от 1992 година до сега, знаем, че броят се е повишил значително. Въздушното пространство става все по-натоварено. Но тук възниква и въпрос за устройство на територията. Ако няма адекватна услуга от гледна точка на транспорта, на първо място авиацията, е, дадено място не се възприема за туристическа дестинация. Тогава, когато има ефективна услуга на добра цена, съответната дестинация получава условия за развитие. И използвам това, за да кажа, че според мен посоката е правилна, особено, що се отнася до най-отдалечените региони. Заедно с това обаче имам един въпрос във връзка си с а, и приложението на, на тези разпоредби а, към а, за търговските споразумения с Европейския съюз и трети страни. Аз съм докладчик е, сега по отношение на страните от залива. Ще регламента ли ще прилагаме? Има ли специализация? Споразумението има ли предимство пред регламента? Или пък разпоредбите за конкуренцията се прилагат е, по е, по-стриктен начин? Благодаря. Ще дам думата на господин Корнелис, за да поясни някои от повдигнатите въпроси. Заповядайте. Thank you very much, uh, Madam Chair. Um, well, first of all, I would like to... Благодаря, госпожо председател. благодаря господин Пипър и на докладчите в Сянка за техния интерес към нашето досие, нашата тема и аз uh, с нетърпение чакам нашата съвместна работа и съм на разположение за всякакви допълнителни елементи, които могат да възникнат като необходимост в хода на нашата работа. Благодаря също и за широката обща подкрепа за това предложение. Виждам, че много от вас, ако не всички, смятат това за балансирано, добро предложение, което е доста приятно и прави работата ни благодарна благодарна, трябва да призная. Естествено, имаше и някои а, добавки от ваша страна тук и там, което е съвсем естествено. А сега към някои от конкретните въпроси, които повдигнахте. Господин Теличка говори за оценката на въздействието. Зададе въпрос за свързаността. Разбира се, оценката на въздействието не е лесна работа и още по-трудно е за инструмент като настоящия, който е регламент от рамков тип. Той създава процедура, процес, но не навлиза в конкретни случаи, както няколко от вас съвсем правилно отбелязаха. Наша задача днес тук не е да се произнасяме по конкретни случаи, което прави много трудна работата ни по а, превръщането на въздействието в количествен вид. Какво ще е въздействието в Европа на случаи, които все още не знаем. Така че смятам, че въпреки всички ограничения, успяхме все пак да подготвим едно убедително една убедителна оценка на въздействието, която отговаря ясно на въпроса на основния избор дали трябва да се предприеме нещо или нищо да не се прави. Дали да се работи между, в международен план, в ИКАО, в СТО а, или европейски регламент да се създаде, както казаха и някои от вас, и двете са необходими. Всъщност това беше предпочетения, предпочетения вариант в оценката на въздействието да се работи и в международен план и а, на европейско равнище. Има според мен някои слабости, те могат да съществуват естествено по конкретни елементи, но все пак имаме съвсем валидно заключение, а, която, което излекохме от нашия а, в нашата оценка на въздействието и то беше подкрепено от нашия независим съвет. И а, от гледна точка на свързаността и последователността, знам, че това е нещо много важно. Всъщност, свързаността е изходната ни точка. Тя не е жертвата на този регламент, тя е бенефициер, ако можем така да се изразим на този регламент. Това е нашата гледна точка и за нужни максимален брой заинтересовани страни, за да се оперира в максимално конкурентен пазар, където правилата са отворени, а не са протекционистични. И така това е област, която няма ясна ам, юрисдикция. Така че, ако можем да си помогнем в именно такива области, ще, предпоч... ще предпочетем, разбира се, двустранни е, решения с постигнати с преговори и този инструмент ще се ползваме от него, когато преговорите не сработят. Знаем как се случват нещата в, сред, в света, естествено, че първо ще предприемем а, обичайните а, възможности, които съществуват, пътища за решаване на спортове, спорове, преговори, но понякога се стига там, че никой от съществуващите средства не работят и нямаме друга възможност и тогава е хубаво да можем да прибегнем именно към този регламент, именно така виждаме последователността на първо място, международни права и в отговор, правила, в отговор на господин Ван Милтенбург. Да, разбира се, ще продължим да настояваме за това на международно равнище, особено в ИКАО, но а, ние в Европа сме най-активни. Тези, които най-много настояват за такива международни правила. Има други краища на света, в които изобщо се гледа така на въпроса. И то държави, които уж защитават конкурентния пазар в, да речем, Съединените щати, са много традиционни в това отношение и живеем в ето такава реалност. Същия проблем съществува и в Световна търговска организация, така че ще продължим да настояваме, но не е реалистично да имаме а, надежди, че след няколко години ще решим въпроса и е хубаво да си дадем този ефективен инструмент междувременно. Господин Камер, спомена въпроса за конкуренцията вътре в Европейския съюз. Да, това за нас е също толкова важен момент, както казах в самото начало. Искаме да гледаме на нашия подход като на холистичен такъв. В въздухоплаването има много инициативи, това е една от тях. И що се отнася до летищата и конкуренцията между летищата, ние не сме за а, летища, за които няма пазар. Комисаря Буч много пъти говори за това и имаме стриктни правила за помощите за инвестиции за такива летища и а, когато не е възможно да се покрият дефицитите на такива летища в рамките на нашите а, правила за държавна помощ, разбира се, няма как да го защитим. А, всъщност, доста конкурентни са летищата ни в Европа, предоставят конкурентни услуги. Много са различни таксите им всъщност, но те отразяват разликата в цените за инвестиции, разликата на степента на услугата, която се предоставя и таксите са в съответствие с нашата директива за летищните такси и съответно те отразяват тези фактически елементи, които са различни в зависимост от летището. Така че има а, възможност да речем един голям, а, едно голямо летище, което има много разходи и се разширява, да увеличи своите такси, за да компенсира тези инвестиции. Това е в съответствие с правилата. А, също така сме започнали преглед на тази директива за летищните такси и ще започнем и регламента 1008 за функционирането на нашия вътрешен пазар за а, летищата и това предстои през следващите години. Определено ще имам повод да се връщам при вас. Послушаването спомена въпроса за графика и възможностите да се приемат предварителни мерки. Да, от една страна имаме максимално време, но в същото време нямаме и минимум, така че нищо не ни пречи да действа максимално бързо. Ето защо ние включихме и понятието заплаха от щета. Когато все още няма, не е навредено на никой участник на пазара, но е толкова сигурно, че ще проистече вреда, че можем да предприемем действия. Въпроса за интереса на Европейския съюз беше споменат от няколко от вас. Това наистина е централен момент и ще бъде много важен въпрос. Дискутирам съвета. Определено ще има ще стои въпроса как да го определим. Важно е за нас да стои това понятие тук. Не сме го измислили. Той съществува и в другите инструменти за търговия за да не ни насочат в посока, която е нежелателна, да речем, да има жалба и да има един а, устрем не неспираем, който ще доведе до заключение, с което а, е, не, сме, не се чувстваме комфортно. Ето защо е хубаво да имаме едни а, е, широки граници. А, е, няма как да дадем този отговор в областта на въздухоплаването, но има неща, които виждаме в регламента за бариерите пред търговията, да речем равновесието между интересите на потребителите или производителите и понякога могат да се вземат решения, които да са в полза на едните или другите. Смятаме, че може да е много по-прецизен текста. Всъщност, искаме обаче да се запази по-широката картина и смятаме, че другите инструменти всъщност не са и те чак толкова конкретни в това отношение. Въпроса за обсъждането, което предстои в съвета. Да, правилно сте разбрали, че има много разнопосочие в гледищата на държавите членки. Нашето усещане е, че много от тях са резултат от становища, които са се формирали едва ли не преди ние да направим предложението, някакви очаквания, които е, се, е, са съществували преди това. Така че нека да оставим на страна всички тези е, съобщения за пресата от миналата година и да се спрем на това, което е включено в текста като предложение. Да видим какво ще се е, случи. Естествено, че няма да затворим всички международни връзки на някое летище. Това няма нищо общо с е, това, което сме планирали. И смятам, че в парламента вие съвсем ясно виждате това равновесие между различните интереси. Нашите надежди са, че и усещанията в съвета ще е, съзреят като навлезнем в текста и се натрупа разбиране за това какво представлява предложението и между институционалния процес между парламента и съвета ще бъде плодотворен в това отношение. Двустранните ни споразумения, по които текат преговори, Всъщност положителна обратна връзка имаме от държавите, с които преговаряме, защото и те, като вас, смятат, че е добре уравновесено предложението, че стъпва на факти, на, на доказателства, че спазва правото на защита, не е наказателно. Всички тези страхове, които съществуваха, не ги оправдахме с нашето предложение и реакцията, която получаваме е доста положителна и няма какъвто и да било негативен, няма негативно въздействие върху нашите преговори. Така че, е, както и споменах, ние сме по-скоро за преговори. Предпочитаме да работим по такива партньорства, които да съдържат е, подробни възможности за а, механизми за разрешаване на споровете, които са а, по своето естество свързани с сътрудничество и разбиране, така че никога да не се наложи да използваме този аргумент. Имаше въпрос за това какви мерки могат да бъдат предприяти, освен финансовите глоби, всякакви мерки, като например достъп до летища, разпределяне на слотове за кацане, времеви, също така и използването на други услуги за оперирането на въздушния транспорт. И така или иначе, всъщност всички оперативни мерки са възможни освен тези, които ще доведат до нарушаване на двустранни споразумения от наша страна или от страна на държавите членки. Те не са възможни. Но а, бихме могли да го предвидим всъщност и това е включено в нашия регламент за разпределяне на времевите слотове, че ако а, в трета държава се а, откаже определен вид времеви отрязък за кацане от една държава, ние бихме могли да реагираме със същото. Имаше всъщност такъв случай преди няколко години и за по-малко от 24 часа отпадна тази дискриминация. Това също показва възпиращия ефект на такива мерки. За Световната търговска организация вече говорих. Госпожа Демонте говореше за развитието и а, виждаме, че във вътрешния пазар има вече три пъти повече маршрути, отколкото в началото му, което означава, че много а, градове, които в миналото не са били свързани, сега са свързани. По- по-малко между големите хъбове повече между малките градове, което е много положително развитие. Имаме, разбира се, задължението за предоставяне на обществена услуга и това бихме могли да го конкретизираме през юни като указание и как те да се прилагат. Понякога виждаме, че има държави, които се колебаят дали да използват, тъй като не са убедени в кои са условията, които въжат това е, мисля, госпожо председател, като в основни линии. Благодаря много, казва председателката, че успяхте да отговорите на а, тези въпроси, които ние в нашата комисия отдавна имаме по повод на това предложение. За първи път обсъждаме този а, въпрос така че може да разчитате, че отново ще ви поканим преди да продължим по-нататък, така че да има ясна а, рамка и ние да се движим заедно напред. Благодаря ви още веднъж и винаги сте добре дошъл в нашата комисия. Е! Maintenant, je vais vous dire que la session continue à présent. И така, продължаваме нататък при затворени врати, така че малко продължаваме, докато се спре излъчването по интернет и докато напуснат всички залата, които нямат право да останат, две минути, за да излезнете от залата.